нашата подкрепа за промени в подхода ни към безопасността. Благодаря, комисар Йотингер. Внесено е предложение за резолюция от Комисията по промишленост и енергетика. С това приключваме дискусията по тази точка. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Следва разискване за емисиите на парникови газове. Ще обсъдим доклада на господин Арсенис, правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка с земеползването, както и доклада на господин Ейкхут за механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове. Думата има двамата докладчици. Първият е господин Арсенис за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Говорим за два доклада тук, наистина. Но докладът и единият и другият е посветен на изменението на климата. Всяка година водим преговори, всяка година се постига известен напредък, обаче също така, всяка година, година след година, сме неудовлетворени от постигнатия напредък. Наистина, недостатъчен е той, за да твърдим, че се очертават някакви сериозни възможности за постигане на световно споразумение по този въпрос към 2015 година. Значи къде бъркаме? Какво трябва да се промени? Благодарение на двата доклада според мен Европейският парламент ще вземе категорична, недвусмислена позиция. И ние трябва да правим по-голяма решителност. И преди всичко да се насочим към собственото си европейско законодателство. Връщайки се от международните преговори, не бива просто да се задоволяваме с преписването на международно поетите ангажименти в европейското законодателство трябва да допълваме, трябва да доразвиваме собственото си законодателство независимо от е, на международните договорености. След Дърбан, например, бе взето решение договореностите от Дърбан да бъдат включени в европейското законодателство е, чрез е, въвеждането на съответните счетоводни правила е, за земеползването промените в земеползването и горското стопанство. Но вместо да се придържаме към минималните задължения, минималните ангажименти поети в Дърбан, за отчитане на въглеродните емисии на, на различните горскостопански дейности, ние решихме да отидем и по-далеч. Решихме държавите членки на Европейския съюз да отчитат въглеродния отпечатък и на земеделската дейност. И така, Европейският съюз е водещ. Той е авангард в това отношение и такъв трябва да бъде и сега, при този пореден повод. <clears throat> така че, въглеродното счетоводство на селско стопанство, на а, дейностите в а, влажните зони да стане световен стандарт. Само така бихме могли да постигнем международно споразумение за климата към 2015 година, но за това са необходими все пак известни усилия. И наред с всички колеги с докладчиците в Сянка, които подкрепиха тези идеи, това число за задължително въглеродно счетоводство или въглеродна отчетност на тези селскостопански дейности. Аз бих искал да благодаря на, на Илия Превеза, моите служители, моите е, сътрудници, госпожа Ли Казона от секретарията на, на социалистическата група, господин Финли от секретарията на Комисията за околната среда, Кипърското председателство, Европейската комисия. Всички ми подадоха ръка и аз трябва да кажа, толкова упорито работихме, за да е, се прокарат тези идеи и колкото се може по-бързо на първо четен, така че още тази година, да се надяваме, ще има вече държави членки въвели на практика е, това въглеродно счетоводство. Ще имаме споразумение на световно равнище до 2015 година, аз съм убеден в това. Благодаря ви, колега Арсенис. Господин Екарт също за 4 минути. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря най-напред е, на другите докладчици в Сянка, на комисията на Кипърското председателство, за това, че успяха да се спазарят на първо четене. Това, разбира се, не би било възможно, ако всички не бяха се постарали толкова. Добре. Моят доклад а, има своето значение за отчетните ангажименти, които поемат всички държави членки така че всички държави членки в Европейския съюз да е, е, спазват едни и същи правила и, и да можем да е, събираме съпоставими данни за въглеродните емисии на общо европейско равнище. По-нататък държавите членки следва да представят планове, сравнително дългосрочни, е, за преход е, към економика, е, включваща в себе си целта за намаляване с 80-85% на парниковите емисии. Така, 2015 година е крайният срок, вярно е, но промените ще трябва да започнат от сега. И разбира се, държавите членки от сега ще трябва да заявят как смятат да се придвижат напред към тази цел. Другият въпрос е корабоплаването. Държавите членки по-настоящем не приемат е, въглеродните емисии на корабоплаването да се включат. Комисията направи някои отстъпки, в същото време се ангажира е, с е, е излизането с, с предложение съвсем скоро по този въпрос. Въпросът, е, който стана предмет на най-голямо внимание по време на преговорите, бе осчетоводяването и отчитането на финансовите аспекти. И тук бих искал да кажа, че две от държавите членки се държаха крайно неотстъпчиво в хода на преговорите. Едната от тези две държави членки е Великобритания, другата е Германия. И това на фона на гръмките им декларации в световен мащаб за това колко зелени били. Дори това да се каже на, на съвета, на европейските институции, колко изразходват е, за е, преодоляване на последиците от изменението на клината, дори това бе прекалено много за тези две държави членки. А, значи те е, могат да, да говорят е, по принцип, но когато се стигне до практическите решения, те е, възпрепятстват напредък. И сега трябва да сме наясно, този доклад не е за правомощите на държавите членки в Европа. Единството, което се иска от тях е да се отчитат колко пари харчат всяка година в случая е, за изменението на климата и за преодоляването на последиците от него в развиващия се свят. Всеки, който е участвал е, в международни преговори, знае каква е тежестта на развиващите се страни в, в, тези, в тези преговори. Какво върши Европейският съюз? Всяка година водим тежки битки, и все така не можем да кажем колко изразходваме. Същото стана и миналия път в Доха. Швеция дава по-малко, Дания дава по-малко, Германия, Франция, Великобритания, обаче единна позиция и единна сума в края на краищата не можем да сложим на масата, защото всички използваме различни счетоводни правила – и в преговорите, е, когато от другата страна на масата е развиващия се свят, ние не можем да му кажем всъщност какво му даваме. Да се надяваме, че този доклад ще бъде началото на края на, на това неблагополучно положение, но, но ние не можем да си затваряме очите за него. И аз искам да кажа на тези държави членки, да, екологосъобразността на вашата економика е важна, но постарайте се Европейският съюз като такъв да направи сериозна крачка напред. Тук край на край ще говорим само за отчетност, не за харчене на реални пари. А ако това не искате да правите, то как ще стигнем до, къде, до където и да било? А пътят е дълъг. Благодаря. Днехалт. Сега госпожа Хедегор. Благодаря. Високо ценя свършената работа и от двамата докладчици, господата Арсенис и Ейкаут. Също поздравявам и докладчиците в сянка по тези две тежки законодателни предложения. Мисля, че сътрудничеството е чудесно между трите институции това число и ангажираната работа, която свърши кипърското председателство. Благодарение на всичко това успяхме да, приключи, да приключим законодателната процедура с а, а, съгласие на първо четене и по двете досиета. По отношение на промяната в земеползването, мисля, че сме успели да укрепим нашите международни ангажименти и политиката в областта на климатичните изменения. Това, което прави комисията, политиката на комисията е в съответствие с решението от Дърбан а, и се осигурява пълно изпълнение на, и, на изискванията на ООН, по, на ООН и по проистичащи от протокол от Киото към 2020 година. Дава се възможност за отчетност а, а, като секторът на земеползването се прехвърли в държавите членки. По такъв начин се запълва една много важна празнина и вече в бъдеще ще могат всички сектори да допринасят за, за смягчаването на последиците от измеренията на климата. Запазва се високото ниво на комисии, но стават ясни и задълженията и отговорностите на собствениците на земя. Компромисът от една страна гарантира пълна отчетност за съскостопанските дейности, като се започне от 2020 година. Също така се предвижда и по-поетапен подход за отчитане на дейности а, а, за периода до 2020 година. Това а, е първа стъпка, след която естествено ще трябва да се положат допълнителни усилия, за да се събират данни за сълскостопанска земя. Още повече сега ще има възможност да се събере повече информация за най-добрите практики и за споделяне на такива практики, за да може да се оптимизира секторът в бъдеще. Законодателството, новото законодателство също ще даде възможност за развитието на една устойчива биоекономика, да се разпише пътна карта за в областта на парниковите газове от селскостопанска земя. Трябва да направим всичко възможно и залесяването и изсичането също да бъде включено в отчитането в бъдеще. Необходимо е бързо прилагане на законодателството, за да подобрим това, което знаем за сектора. Естествено, поверената ми служба ще поддържа тясна връзка с държавите членки, за да се установи какво и кога трябва да се свърши. Нещо повече трябва да подчертая, че първата точка от решението о, изтъква, че това е именно първа стъпка. Следващата стъпка ще бъде свързана с въпроса как и кога емисиите и поглъщането на емисии от сектора на земеползването може а, да се а, прехвърли в, а, към ангажимента, общия ангажимент на Европейския съюз в тази област. И така, в заключение, решението ще е, е, бъде една основна стъпка в нашата климатична политика, ще е, облегчи дебатите в тази област. няколко допълнителни бележки. Предложението на комисията целеше да подобри сегашния механизъм за наблюдение и отчитане. Също така и по е, същия механизъм по пакета от 2009 година за енергетиката, така че да даде здрава основа за държавите членки и е, Европейския съюз да изпълнят ангажиментите си по втория период от Киото. И накрая да приключат разработването на система за отчитане, докладване и е, наблюдение на климатичната политика. Комисията смята, че текстът в момента отговаря на всичките тези цели. Признаваме, че а, не всичките а, въпроси са засегнати в степента, в която на нас ни се щеше. Това въжи най-вече по някои въпроси, свързани с а, докладването по а, разработването на стратегии за нисковъглеродна економика, за стратегията за докладване и по отношение на делегираните актове и актовете по прилагането. Има две послания, които ще ви бъдат изпратени чрез нашата служба, които бихме искали да се включат в а, а, протокола. При все е, това обаче ние приветстваме текста, защото по такъв начин се откликва на нуждите на Европейския съюз да играе основна роля, да сведе температурата до 2 градуса на из... температурата на изменение и е, да гарантира пълно изпълняване на задълженията на държавите членки, както в Европейския съюз, така и в световен мащаб. Комисията ще е, уведомява и е, държавите членки и е, е, парламента по отношение на прилагането на системата за наблюдение и докладване за това къде тя действа задоволително и къде не, така щото да се от отстранят всички възникнали пречки. В заключение бих искала да кажа, че се надявам, че гласуването утре ще подкрепи и двете споразумения, защото определено смятам, че сме отбелязали сериозен напредък. Благодаря ви. Председателя, благодаря. На комисар Хедегор. изоставаме много днес, дами и господа, така че ви призума, призовавам най-горещо да спазвате времето, което ви е отделено за изказване. Госпожа Вестлон е следващия оратор от името на Парламентарната комисия по развитие. Благодаря. Важно е да се въведат правила за отчитането и изготвянето на статистически анализи. Затова, според мен, е много добре, ако разполагаме с точна информация за това и колко държави членки, колко инвест... какво инвестират в помощта за развитие. Комисията по развитие ще участва в предстоящата дискусия по този въпрос. Жалко е според мен, че се изразява толкова остра критика. Същевременно използваме средствата заделени за помощ за развитие, за финансиране на действията за справяне с измененията в климата. би следвало за климатичните мерки да се предвидят отделни средства, а не да се отклоняват средства от предвидените за помощта за развитие. Благодаря колегата Хаджи Георгио. Колегата не е в залата. Следващият оратор е госпожа Морконайте Миколениени. Благодаря, господин председател. Е, su klimato kaita lyderių. Tik tai šituose rūmose nuolat kyla klausimas, ar не... Без съмнение, Европейския съюз е един от лидерите в борбата с световното е, затопляне. Е, но, но тук си задаваме въпроса, достатъчно амбициозни ли сме? Е, Конвенцията на ООН за изменението на климата, както и протокола от Киото, ни дават възможност да приемем някои решения. Първо, що се отнася до земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Европейската комисия излиза с амбициозен проект за включването на различни аспекти от този отрасъл в въглеродното счетоводство. И рано или късно ще трябва да приемем мерки в тази област. В същото време, обаче, аз бих искала да напомня един от основните принципи, е, върху които се крепи този съюз, а именно пропорционалността. По време на разговорите в комисията, а и с разговори с представителите на държавите членки, аз непрекъснато непрекъсно подчертавах, че тези нововведения не би следвало да възлагат прекомерна административна тежест на селските стопани, нито да възлагат допълнителни задължения върху държавите членки, свързани е, с изменението на климата, а не с очетоводяването на мерките, които вече се вземат. Радвам се, че съгласувания в край на краищата в хода на триалога документ удовлетворява най-голямата ни загриженост. Фактически държавите членки вече няма да са задължени да предоставят информация, която не е по задължителните мерки. Бих искала да благодаря на докладчика е, за една своевременна стъпка напред, която същевременно не е чак толкова голяма, че да ни припъне. Благодаря. Благодаря от а, е, социалисти и демократи госпожа Увског. Господин председател, Онова, което е прискърбно в случая, е неравенството на усилията, които полагат различните държави членки, както и в световен мащаб. И още нещо, което се каза тук, а именно, че не може да се упражни контрол върху вече взетите решения. Как ще постигнем целите, към които сме се ангажирали? без да разполагаме с необходимата информация, без да знаем какъв е ефекта от различните ни дейности. До сега системата на отчетност е, е била крайно недостатъчна, не даваща възможност за съпоставка на резултатите и сега ни се отдава възможност да променим всичко това. Предложението, което се прави, наистина дава възможност да се наблюдава дейността на държавите членки, е, в е, тази област за преодоляването на изменението, на последиците от изменението на климата, е, за въвеждане на възобновяеми енергоисточници. До... За някой това може да звучи опростенчески, но, но чисто и просто, ако а, а, искаме тази политика наистина да даде резултат един ден, не можем повече да седим с кръстени ръце и толкова по-добре, че сме се захванали за работа. Благодаря. Господин Жобро, е, иска да ви отправи реплика, приемате ли? Та, благодаря. Аз имам въпрос към вас. Цялото ми е, уважение бих искал да ви запитам като представителка на социалисти и демократи. Дали според вас не е на лице някаква причинно-следствена връзка между намесата на Европейския съюз в изграждането на една нисковъглеродна економика и ръста на безработицата? Не виждате ли все пак някаква връзка между тези две явления? Имайки предвид, че сериозни работодатели напускат Европа и се установяват там, където държавата не ограничава въглеродните емисии. В Азия, например. От всичко това Европа губи. И аз питам вас, социалистите в Европа, дали според вас това има значение? Моля да отговорите. Аз смятам, че е, е, поначало борбата с изменението на климата играе съществена роля за економическото развитие. И разбира се, въпросът за делокализацията на производствени мощности и съответно на заето ще се реши в рамките на едно световно споразумение за преодоляване на последиците от изменението на климата. И а, аз казах тъкмо това и в Комисията за околната среда, и в Комисията за, за промишлеността. Околната среда е част от нашата конкурентоспособност. Благодаря от името на либерали и демократи. Господин Скилакакис, две минути. Благодаря. Уважаеми господин председател, господин комисар, това са специализирани доклади и по тях успяхме да постигнем доста добър компромис, смятам. Има обаче в тях и някои не толкова експертни, а политически въпроси а именно по-високата ефективност и прозрачност в политиката ни по климатичните изменения. Да, определено трябва да сме по-прозрачни и по-ефективни. В рамките на схемата за търговия с емисии, за съжаление, възникнаха редица скандали. Например, механизма за чисто развитие. И е, много трудно беше да се разгледат е, тези въпроси и в парламента. Милиони, ако не милиарди с сумите, които се плащат е, от европейските граждани и отиват до електроцентрали извън Европа. Е, много се говори за е, тези права на квоти за продажба, които са много по-големи от тези за купуване, така че трябва да сме е, по-ефективни, определено за да можем да извлечем някаква полза от фотоволтаиците, които на много скъпи, много високи цени закупихме и след това вече Китай обаче започва на собствените си потребители да ги даваме на много по-низки е, цени, така че да противодейства на субсидиите, които ние даваме. А, да, надявам се всичко това да се отрази в рамките на земеползването и промяната в него. А, трябва да а, сме предпазливи, а, е, трябва да отстояваме прозрачността и резултатността на политиките ни в този сектор. Особено, особено а, важно е да предприемем реални стъпки, а не просто да а, говорим по въпроса. Сега госпожа Хаси от името на Зелените. Драги колеги, благодаря на докладчиците за чудесно свършената работа. Цял свят се смята, че една пета е, е делът от всички емисии на парникови газове от е, земеползване, промяна в него и горско стопанство. Много хора се смятат, че последиците за климата от е, този сектор всъщност могат най-ефтино да се сведат до минимум, за да се защити климата. Много практики се подставят под съмнение. Е, става въпрос за традиционни практики, които, които, са, е, които се успорват в много страни и в моята също. Така че трябва честно да е, докладваме емисиите, защото в противен случай ще се ускъпи допълнително процеса. Има растения, които допринасят за, за по-високите емисии. Не бива да се е, изкореняват е, стари пънове, например, които да бъдат горени, е, за да се намали емисията на въглероден диоксид и това е една мярка, която засяга традиционни практики. Благодаря. Господин Масталка, сега за една минута. Благодаря господин председател. Драги колеги, първо искам да благодаря на докладчиците за чудесния документ. За мен бе удоволствие да си сътруднича с тях, както и с всички останали, които взеха участие в тристранните преговори. Този доклад има не само екологично, но също и социално измерение. Въглерода, който се съхранява в биомасата, ще подкрепи отрасъла, въпреки че за сега се пренебрегва тази възможност. Това от своя страна ще укрепи и дървопреработвателната промишленост, както и заетостта. Изискванията обаче да се увеличи е, въглеродния диоксид, който се съхранява в горите, може да, отрази, може да се отрази е, отрицателно върху горското стопанство. Всъщност може да се види, е, в, може, може да се окаже, че е, имаме на лице преход от едни насъждения е, към други, които могат да съхраняват повече въглероден диоксид. Евроатора ви е прекъснат. Господин Себа сега господин Себер. Благодаря, господин председател. Поздравления за чудесния ви немски. Мога да ви поздравя, тъй като съм австриец. Що се отнася до текста, по който ще гласуваме утре, мога да кажа следното. В областта на действията за справяне с измененията в климата е важно споделянето на тежеста. За това бе от значение включването в отчитането на земеползването и горското стопанство. Важно е също така да осъзнаем, че сме едва в началото на действията за справяне с измененията в климата. Ето защо е важно и взетите решения да бъдат приложени на практика. Важно е да отчетем какви ще са последиците от тях. Това е от значение и в много други области, но в случая не разполагаме с много надежни данни. За това е важно да се въведат общи правила за отчитането, т.е. за събирането на данни Единствено така можем да гарантираме и прилагането на правилните мерки. Факт е, че Европа играе водеща роля в областта на действията за справяне с измененията в климата. Факт е също така, че други държави имат по-голям обем емисии на парникови газове, но и предприемат съответните мерки за намаляването им. Трябва наистина да обмислим какво следва да предприемем, за да постигнем целите, които сме си поставили до 2050 година. Във връзка с това е важно да запазим спокойствие и да сме последователни. Ако само скачаме от мярка на мярка, то няма да сме наясно кое е важно и кое не. В дългосрочен план, според мен, наистина трябва да сме последователни и да имаме ясна позиция. Ich erteile nun Frau Kollegin Christa Думата има колегата Криста Клас за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Можем много да спорим за това какво следва да се предприеме в областта на борбата срещу измененията в климата. Емисиите от обработваемите площи и от затревените площи не се отчитат при факторите, свързани с земеползването. Мисля, че предложението на комисията бе прибързано. Най-късно през 2017 година ще се водят преговори за споразумение за климата в световен мащаб. Ето защо сега не е подходящо Европейският съюз да предприема индивидуални мерки. Мерки, които нито са балансирани, нито са реалистични. Трябва да се предвидят справедливи, реалистични правила за отчитане. Не би трябвало да създадем едно бюрократично чудовище, което да заживее свой живот, от което да проистичат все повече и повече изисквания и стандарти, за да се изчислят емисиите на въглероден диоксид и да бъдат отчетени, се предвиждат определени правила, но не се анализират тяхното въздействие върху селското стопанство. А селското стопанство е изправено пред много важни задачи, като например осигуряването на прехраната на населението и гарантирането на социална устойчивост. Ако постоянно вменяваме допълнителни задължения на сълскостопанските производители, то трябва да си припомним, че много дребни производители, например, не могат да изпълнят всички тези изисквания, че не са в състояние да извършват сложни калкулации, да прилагат сложни модели. Това може да доведе до излизането на много сълскостопански производители от сектора, а не мисля, че това е крайната цел, която преследваме. Колегата Богослав Соник за една минута. Без съмнение, една хармонизирана система на счетоводство и отчетност – за парниковите емисии е нещо необходимо, но уредбата, нормативната уредба следва да бъде балансирана. И когато е, вземаме решение за въвеждането на подобна уредба, следва да отчитаме разнообразието между държавите членки, а и различните поети международни ангажименти особено в рамките на Конвенцията на ОНЕ за изменението на климата. На всеки случай трябва да се избягва двойното счетоводство или двойното отчитане и ненужните административни разходи. Би следвало държим сметка за пропорционалността и съгласуваността с условията, спецификата и приоритетите на държавите членки, както и с международното законодателство. Ето защо аз подкрепям измененията и допълненията към доклада, особено у нези от тях, които прецизират дефинициите, в това число за горското стопанство. Доклад, е, ораторката бе прекъсната от председателя. Преминаваме към спонтанните изказвания, казва председателят. Госпожа Йордан има думата. Благодаря, господин председател. Този механизъм определено ни е необходим и той трябва да бъде хармонизиран тъй като така бихме намалили и административната тежест и издръжката на самата система. Но трябва да подхождаме крайно предпазливо. Това трябва да са национални мерки. Държавите членки, разбира се, се стремят към економии в това отношение, но трябва да се направи още. Така, прочим, ще се освободят средства за същинската борба с последиците от изменението на климата в Европейския съюз. Ето защо аз подкрепям онази част от текста, според която всяко финансиране следва да бъде целево, но не само на 50%. Още трябва да не влагаме средства единствено в развиващите се страни. Тъй като ако отделим необходимите средства, бихме могли да си а, а, гарантираме необходимото развитие. Но пък от друга страна не бива да разчитаме единствено на данъчните приходи, тъй като това би създало хаос в данъчната система. Благодаря, господин Миколашик. Има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Аз приветствам тази идея за въвеждането на механизъм за наблюдение и контрол и отчетност на парниковите емисии – тъй като само точната статистическа информация е, би могла да способства за по-нататъчните мерки за намаляването на емисиите в съзвучие с поставените от протокола от Киото цели. Но също така в интерес на самия Европейски съюз, който се стреми към сериозен световен принос за опазването на околната среда. И аз е, също така приветствам усилията да се въведе отчетност на въглеродните емисии на морския транспорт. в бъдеще относителното значение на този отрасъл ще расте и също така е необходимо да събираме съпоставими данни от различните държави и членки. Само на тази основа бихме могли да приемаме специфични целеви мерки за намаляването на емисиите. Благодаря. Господин Грубалчик има думата. Благодаря, господин председател. Климатичната политика се превръща в съществен фактор за економическото развитие на Европейския съюз. Изправени сме пред въпроса и за опоручаването на конкуренцията от страна на далечния изток. Чрез екологичен дампинг, чрез социален дампинг. Нашите източноазиатски конкуренти ограничават себестоеността на своето производство по начин, който е напълно неприемлив за Европейския съюз, но пък Европейския съюз губи конкурентно способност от всичко това. И един съществен елемент от конкурентоспособността ни е себестойността на енергията. Ето на, Съединените щати, разработвайки шистовия газ, повишава своята конкурентоспособност – по отношение на изтока. И ние тук не би трябвало да налагаме неразумни задължения на държавите членки. Господин Жао Ферера има думата. Благодаря, господин председател. Ние е, сме категорично против пазарно ориентирания подход на Европейския съюз за ограничаване на парниковите емисии. Този подход има своите ограничения и своите вътрешни противоречия и те се демонстрират от е, функционирането на самата е, система за търговия с въглеродни емисии. И тук е, отчетността на въглеродните емисии, колкото и да е съвършена, няма да реши проблема за неефективността на така наречения въглероден пазар. Ние по-добре е, трябва е, да разбираме ролята на въглерода в естествения кръговрат, който, прочим е от съществено значение за опазване плодородието на нашите почви. Значи, много важно е въглеродът да се запази в почвения фонд. Затова ни е необходима една международна изследователска програма. И това би било съществен принос за преодоляване на проблемите, свързани с изменението на климата. Благодаря. Госпожа Басеско има думата. Благодаря. Намаляването на емисии на въглероден диоксид е един от основните въпроси в момента на дневен ред в Европейския съюз. Европейския съюз редовно наблюдава и емисиите, и поглъщането на тия газове. Аз подкрепям предложението на комисията да се усъвършенстват стандартите в, в Европа на тия механизми. Също така, че, смятам, че трябва да се усъвършенстват и механизмите за борба с климатичните изменения, като например като например схемата за търговия с емисии. Румъния вече 6 а, години участва в тази схема и към днешна дата около 12 000 а, централи, които отделят емисии, а, се покриват от тази система. Много е важно да се изпълни целта за намаляване на емисиите с поне 20% до 2020 година. Благодаря.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 Just some facts for colleagues to know. Благодаря, господин председател. Също, че и обявихте кога ще гласуваме утре. Включването на земеползването и горското стопанство в отчитането ще доведе до реализиране на економии за Европейския съюз. То ще се отрази положително върху държавите членки от финансова гледна точка. Затова в интерес на всички ние да прилагаме едни и същи правила. Това е и целта на предложения законодателен акт. От него няма да проистече допълнително бреме за селскостопанските производители. Това сочат статистическите данни. След 2020 година селскостопанските дейности задължително ще бъдат включвани в отчитането. Какво ще се предприеме между 2013 и 2020 година? За този период всяка година държавите членки ще трябва да обявяват разчетите си за емисиите от селското стопанство. В края на периода трябва да обявят окончателните си разчети за всяка една година. Така до 2020 година ще имаме цялостна представа за периода 2013-2020 година. И това е една съществена крачка напред към постигането на целите, за които взехме решение в Дърбан. Мисля, че всички можем да се гордеем с предвидената мярка. С нея Европейският съюз показва своята ангажираност в борбата срещу измененията в климата. Господин Ейкхолд за две минути. Eh, Аз eh, много съм се радвам от казано тук в хода на разискванията. Да, каза се, малка е стъпката и госпожа комисаря току-що го каза. Малка стъпка. Ще отчитаме някои нови аспекти на, на, на въглеродните емисии. Да, но винаги, когато говорим за климата, се казва, вървим бавно, стъпка по стъпка. И аз винаги се изненадвам от опасенията, с които се посреща политиката за климата тук, в Европейския парламент не са кой знае какви лидерските позиции на Европа в това отношение. А ние трябва да сме лидери. Ни, да, разчитаме на вноса, не разполагаме с кой знае какви природни богатства. Нашата економика няма те първа да се развива с такива темпове, с които се развива економиката на Китай или Бразил. Нашите разходи за труд са прекомерно високи. И а, всеки, който казва да бързаме бавно, всъщност би трябвало да се замисли за вредата, която си нанасяме сами. Конкурентоспособността ще дойде от иновациите от чистата економика, от изследователската и развойната дейност. И ако сега се захванем с това, след 2020 година ще имаме до 6 милиона нови работни места. Това е силата на Европа. А не опасенията от каквото и да било действие. Да, малка е стъпката, слава Богу, но е стъпка напред. И не бива да, да се опасяваме и, и да гледаме с страх на бъдещето. Благодаря. Закривам разискванията. Ще гласуваме в 11.30 утре. Сега по дневния ред.